Bene. Buongiorno. Добър ден на всички. Можем да започваме заседанието. И така, първа точка от дневния ред. е приемане на дневния ред. А, дневния ред е в папките ви. И ако няма забележки, смятаме, че дневният ред се приема без промени. Сега а, съобщение на председателя за утрешното заседание първо. А, това е вторник, 19 март, след обед. По изключение, заседанието ще започне в 3.30 след обед. И, и ще продължи до 19 часа. Съобщихме чрез имейл на всички членове на комисията. Тоест, заседанието започва в 3.30, утре след обед. Тъй като преди това има председателски съвет, който е открит за всички желаящи да присъстват депутати. И той ще се проведе от 2 до 3.30. А заседанието на нашата комисия ще започне в 3.30. И ще завърши в 7. Това е утре, вторник, 19 март. Има и а, още нещо, промяна в дневния ред. Седма точка от дневния ред се разменя с 19-та точка. Тоест, а, докладът а, на Чичестър ще бъде обсъждан на 19 март след гласуването, а докладът а, на Тоя ще обсъдим на 18 март след обед. Тоест днес. Девета точка относно бюджета за 2014 година се отлага за заседанието 24-25 април. Този въпрос ще се обсъди заедно с проектостановището на Beauty Coffer върху а, бюджета за 2014 година, мандат за триалога. А сега по точка трета от дневния ред, одобряване на протокола от заседанието. Предишното заседание и тук а, протоколът е разпратен. Ако няма забележки, приемаме, че протокола от заседанието на 20 февруари е одобрен. И така стигаме до четвърта точка от дневния ред. Относно система за регистриране на превозвачи на радиоактивни материали. Докладчик е Бела Ковач. ще му дам доклада и след това ще чуем мненията на докладчиците в Сянка и други колеги. Господин Ковач. Благодаря. Скъпи колеги, на 3 февруари 2012 година съветът реши да се консултира по съгласно член 7 от договора за Евратум по предложение на регламент на съвета за създаване на система на общността за регистрация на превозвачите на радиоактивни материали. Този регламент се опира на основните стандарти за безопасност на работещите в отрасъла и останалите граждани. Съгласно четвърта глава от договора за създаване на енергийната общност и особено членове 31 и 32. Предложението за регламент замества националните процедури за докладване и регистрация на превозвачи на радиоактивни материали с единна система на регистриране. Прилагането на регламентът предполага се ще опрости административната тежести и ще осигури по-висока степен на радиоактивна защита. Съгласно предложението на Европейската комисия, то ще улесни транспортът на радиоактивни материали в Европейския съюз и подобри неговото качество. Предлагам няколко подобрения в текстът, за да се осигури еднакво третиране на всички превозвачи, националните органи по конкуренцията трябва да осигурят данни за издаване на регистрационни сертификати, които да бъдат еднакви за всички страни. Трябва да има общи насоки. Трябва да има динамично оказване на помощ за изясняване на всички неясни въпроси, да се използва така и електронен подпис. Системата за регистриране – трябва да бъде да влезе напълно в действие, преди да влезе в сила регламентът. Необходим е осигуряване на механизъм за обмен на информация между националните органи на страните членки. Необходимо е създаването на система за регистриране, което да улесни трансграничния транспорт Подходът трябва да бъде еднакъв, както при съществуващите директиви, да отговаря на директивите и дефинициите на Евратум а, и а, МАЕ. Това се отнася за товарването, разтоварването и съхраняването на радиоактивните материали. Трябва явно да, ясно да се отбележи кои дейности се обхванат от регламента. Да се спазват основните основните стандарти на безопасност, съгласно директива 9629 и 5 други документа относно превозът на радиоактивни материали, отработеното радиоактивно гориво и други източници на радиоактивност. Директивата цели да се предотврати излагането на радиоактивна, на ионизираща радиация на хората и да се хармонизира контрол върху нея в страните членки. При молбите за регистрация трябва да се дават съответни данни за историята на съответния превозвач. съмнително е дали тази директива трябва да. Защото защото тя не обхваща транспорта на радиоактивни материали по въздух и по море. Следователно съществува необходимост от създаване на нова система за регистриране. Комисията трябва да проучи възможностите за разширяване на съществуващата система. Според мен, това би било най-ефективното решение, което ще може да се приложи и най-бързо. Въпреки, че е, ясно трябва да се каже, че въздушните превозвачи са сега са най-напред в разработването на подобни системи. Но с цел упростяване на системата за регистриране, по-голяма прозрачност и премахване на а, пречките през конкуренцията, трябва да се а, знае, че винаги приоритет трябва да бъде безопасността. Оценка на въздействието на регламента трябва да бъде направена от комисията две години след влизането му в сила. И накрая, смятам, че превозвачите трябва да имат право да актуализират собствените си данни с най-малки административни трудности. Благодаря. Благодаря, колега Ковач. Сега господин Маринеско. Аз ще говоря от името на господин Маринеско. Приветствам предложението. Централизирана система на общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали по суша е необходима, тъй като всички граждани трябва да бъдат защитени от ионизиращи радиация. Искам да попитам обаче колко сигурна ще бъде електронната система и какви са гаранциите, че трети страни, които подават молба да превозват на европейската територия актови материали, ще спазват европейските стандарти. Какво ще стане, ако страната, чиято територия първа трябва да бъде прекосена, откаже правото на превоз на трета страна? Или пък не признава сертификацията, която е дадена от първата страна? Наред с това, какви гаранции съществуват за гражданите на Европейския съюз, че опълномощените превозвачи са напълно безопасни и отговарят на законодателството на Европейския съюз и страните членки по време на цялото превозвано разстояние, като се имат предвид сериозните последици от излагането на въздействието на радиоактивни материали. Благодаря. Благодаря. Господин Биде Квадрас. Благодаря, госпожа председател. този проект регламент поставя за цел. Цел, която отдавна смятаме необходима повишаване на безопасността при превозите на радиоактивни материали. Опитваме се да създадем европейска система за регистриране на превозвачите на радиоактивни материали, за да разполагаме с информация за тяхния брой, методите им на работа и нивото на безопасност. Това трябва да даде възможност на страните членки да проверяват доколко превозвачите отговарят, е, изпълняват критериите за превозване на радиоактивни материали и да се предотврати е, излагането на е, гражданите на тяхното вредно въздействие. Изискванията не са еднакви в страните членки през които ще преминават транспортните средства. И ако имаме една единна система, това ще намали бюрокрацията, ще съкрати разходите. И за да се стане това на практика възможно, наред с Европейският регистр, постепенно трябва да се създадат и национални регистри. Защото не може да добавяме просто още едно ниво бюрокрация. О. Не са съвсем ясни критериите за това как ще се издават разрешителните възоснова на регистъра. 96-29 на Евроатом за защитата на работниците и населението, както и директивата от 2008 година на Европейската комисия за опасните товари трябва да бъдат изпълнявани, изпълнявани от страните членки. Някои страни членки могат да имат и по-различни конкретни изисквания. И, т.е. това е въпрос, който трябва да бъде разгледан в по-големи подробности. Сигурен съм, че докладчикът ще го стори. Благодаря. Госпожа Джордан. Благодаря, госпожо председател. В Комисията по околна среда изготвих становище по тази тема. И позицията ми ще бъде една и съща и тук, и в Комисията по околна среда. Мисля, че би било добре да се въведе единна система за регистрация. Така ще се подобрят стандартите за безопасност, ще се намали административната тежест за превозвачите, извършващи трансгранични превози. Това ще допринесе за намаляването на ограниченията, наложени от различни нормативни уредби. Предвижда се система за признаването на свидетелствата за регистрация. Тази система обаче трябва да е уеднаквена. Не би следвало отделните държави членки да въвеждат свои специфични изисквания. В такъв случай не би имало достатъчно доверие в тази система биха възникнали и ограничения за гражданите. Становището се заявява също така, че ако превозвачът не отговаря на условията, компетентният орган следва да предприеме съответните мерки, така че превозвачът да направи необходимите изменения мисля, че на един такъв превозвач би следвало да бъде наложена забрана за упражняване на дейността, а не да се изисква от него да заличи пороците. Възможно е някои административни органи да наложат по-малко строги мерки от други. Трябва да сме подготвени за това. Сроковете трябва да бъдат ясно определени. Имам предвид сроковете за това кога комисията следва да докладва на парламента за прилагането на системата. Имам няколко въпроса. Първо, системата към всички източници на радиация ли ще се прилага? Обикновено от обхвата на подобни системи са изключени <clears throat> военните средства. Второ, какви ще са разходите за тази система? Ще гарантира ли комисията да не се стигне до положение, при което цената да е прекалено ниска? Има ли някой от името на комисията? Прего. Thank you. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за положителния подход към нашето предложение директивата за основните стандарти за безопасност под, в рамките на Евроатом залага стандартите за безопасност с, цел да се защити здравето на работниците и широката общественост срещу ионизираща радиация. Това е нещо, което се прилага спрямо всички практики, които предполагат риск от излагане на ионизираща радиация. Според тази директива транспортът подлежи на докладване като дейност и също понякога е, подлежи на предварително одобрение. В е, нашето предложение поставяме системите за е, докладване и одобрение в ръцете на държавите членки, така щото да се изпълнят основните стандарти за безопасност, чрез единна система за регистрация, която да въжи във всички държави членки на Европейския съюз. При един такъв подход се постига упростяване на процедурата, това вече бе казано. Намалява се административното бреме, което се поставя върху превозвачите и също се е, свалят част от бариерите при е, е, носа. Предлага, предвижда се електронна система за регистрация на превозвачите от страна на законодателя. Имаше въпроси по този е, е, по тази част. За съжаление обаче не е възможно да се въведе системата преди приемането на регламента. Е, това е въпрос на бюджетна процедура. Можем да, можем да разходваме средства едва след като се приеме регламентът за да ви запозная горе-долу в какви са разходите, според нас в порядъка от 1 е, е, милион евро. И нашите специалисти, информатиците ще е, направят всичко възможно да е максимално защитена системата, системата за регистрация. Предвижда се един постъпателен подход от регламента, като регламентът е приложим спрямо всеки превозвач, който превозва радиоактивни материали в рамките на общността или от трети страни в общността. Ясно е, че че е необходимо също толкова внимателно да се проверяват молбите на превозвачи от трети страни, колкото и на тези от Европейския съюз. Не се прилага актът спрямо превоза по море и по въздух при въздухоплавателните съоръжения. Вече има на лице е доста сложна система на контрол и проследяване. По отношение на въпроса за безопасността, вече има законодателство в тази област. Става въпрос за регламента на съвета за превоза на радиоактивни вещества между държави членки по вода и директивата на съвета за надзора и контрола на радиоактивни отпадъци и отработено гориво. Тези законодателни актове продължават да се прилагат в съответните си области. Тия законодателни актове, имаше такъв въпрос, гарантират безопасността на транспорта като цяло в общността. Много от вас засегнаха въпроса за а, общите критерии за регистрация. В момента се работи по този въпрос и в съвета. Работната група по ядрените въпроси в момента се работи а, по това досие и ние заедно с държавите членки също обмисляме а, какви са най-добрите варианти за да подходим към тая област. Благодаря на докладчика за това, че спомена в самото начало и разработването на критерии за регистрация. Госпожо председател, ние сме готови да ви да предадем на докладчика всичката информация, която ние сме получили от държавите членки. Естествено, трябва да се направи всичко възможно критериите да не водят до изкривяване на конкуренцията в системата. Крайната цел обаче трябва да се подчертая си струва да бъде постигната, да бъде преследвана, така че да се е, е, създаде една хармонизирана система на регистрация, така че да могат нашите предвозвачи да оперират в трансграничен план като гарантираме максимална безопасност на транспорта, дори по-висока степен на безопасност, отколкото в миналото. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Ковач сега има думата за да закрия темата. Три минути. Благодаря ви, колеги.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 Grazie, collega Kovac. Volevo solo ricordare le scadenze. Il... Благодаря. Господин Ковач, крайния срок бележки по доклада е 13 май 16 май на обяд пък е крайния срок за изменение. Гласуването е на 19 и 20 юни. След това през юли ще бъде окончателното гласуване. Сега стигнахме до следващите два доклада на колегата Каринш пета и шеста точка от дневния ред, е, които можем да разгледаме заедно. Даваме сега думата на колегата да ни запознае и с двата доклада по точки 5 и 6. Съгласихме се заедно да разгледаме двата доклада. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се изкажа накратко. Vehicles, uh actually turns out to be quite an emotional issue, uh, although maybe not so much for our committee. Uh, I have met... Благодаря. Аз се запознах с много хора във връзка с тия теми. Проведохме изслушване. Стана ясно, че с статистическите данни положението е доста объркано. В доклада си съм предвидил някои изменения именно в тая връзка. Първо въпросът за това с каква частота трябва да се а, преглеждат и да се проверяват автомобили. Е, е един особено а, деликатен въпрос, най-вече за съскостопанските производители в а, Великобритания, също така ограничението за 50 км в час. Мисля обаче, че това е, е въпрос, а, който е от ресора на Комисията по транспорта, не нашата. В моя доклад за това по-скоро се съсредоточавам върху онези аспекти, които смятам, че могат да са от общ интерес. А, например, данни от автометрите. Това е нещо, което е, е от интерес за всички нас. Сега, никой не знае обаче е, какви са били данните от апарата от предната година. Това е един от големите проблеми. Ако такава информация се споделя по електронен път, е, това естествено ще спести много неяснота на потребителите в Европейския съюз. Засягат се и въпроси на безопасността, колко километра са пропътувани, е, доколко това е свързано с безопасността. Та по отношение на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност, е, се съсредоточавам върху данните от автометри и че тази информация трябва да е налична в електронен вид. Сега, а после, що се отнася до търговските автомобили, е това е следващия доклад, е, и крайпътните технически проверки на камиони. Проблемът е, че стандартите са много, много различни в а, а, различните държави членки и, и по отношение на, на техническите прегледи. Ако един, едно превозно средство е прегледано в страна А и е, е заключено, че то е в техническо изправност, това не означава, че в държава членка Б същата, същия статут би получило това превозно средство. Така че ни трябва общо разбиране на това, кое е безопасно и кое не е. Различно е положението в държавите членки по отношение на търговските превозни средства. Някои, някои страни, които се намират в сърцевината по средата на Европа, т.е. основно транзитни страни, Има и от друга страна и други държави членки, които са по периферията а, на Европейския съюз, където този въпрос не е толкова, а, толкова важен. Но а, така или иначе, в Европа трябва да се обменя информация а, по електронен път. Комисията предлага водачите да разполагат с а, сертификати. А, по време на пътуването. Аз мисля, че тези сертификати също трябва да са достъпни в електронен вид. Е, колкото по-уеднаквена е системата и колкото по-споделена е от е, държавите членки, толкова повече ще се доближаваме до целта да се постигнат общи стандарти. Естествено, доклада на комисията, както посочва, аз също съм посочил това на места, а не бива да настъпва дискриминация при а, преглед на а, превозни средства на базата на страна по происход. Предлагам някои изменения. Какво става, когато проверяващ орган спре а, на пътя а, дадено превозно средство и се констатират пропуски, които представляват опасност. Т.е. опасност или за самия водач, или за а, други лица по пътя. Формулировката на комисията бе такава, че инспекторът има право да се увери, че е в изправност и е безопасно превозното средство. Аз не мисля, че това трябва да е право, това трябва да бъде задължително. Инспекторът трябва да е всъщност компетентният орган, който е задължен а, преди да позволи на превозното средство да продължи по пътя си, то о, да се приведе в изправност. Т.е. да трябва да го насочи на, до най-близкия сервис, тогава когато не е в изправност, тогава когато неизправността представлява риск. Те, няма да, да навлизам в повече подробности. Мисля, че е много интересно досието, макар и да не е в основата на работата на комисията ИТРА. Мисля, че основното решение е в електронните решения. Електронния обмен на информация. Това ще даде основа за една обща система в Европейския съюз. Благодаря. Господин Гланте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Каринш. Днес ще се изкажа от името на господин Ланген. Що се отнася до движението по пътищата или като оставим на страна движението по пътищата, това предложение ще има последици и за промишлеността.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 предвижда електронния обмен на информация за проверките. В изменение 6 се предвижда по-ефективно организиране на проверките по пътя на използването на данни за изминали периоди. Според изменение 7 следва да се извършва техническа проверка при продажби на автомобили и при тяхната пререгистрация при преместване в друга държава. Точка 3 а, Извинете, член 3, алинея 7 тук разпоредбите трябва да бъдат доизяснени, за да се знае наистина, че са приложими единствено към автомобили от историческо значение. За тях има много голям пазар в Европейския съюз. Неговият оборот е поне 25 милиарда годишно. Ето защо тези разпоредби трябва да бъдат доуточнени по член 3, алинея 9, определянето на периодичните проверки на техническата изправност. То може да бъде малко по-точно, като се вземе предвид и типовото одобрение. Много е важно да се отчетат и автосервизите и производителите. Трябва да се осигури недискриминационен достъп така както това е уредено и в други нормативни текстове. Член 5, алинея 2 Става дума за различни категории автомобили и техните екологични показатели и възможността за манипулирането на тахографите член 6 алинея 2, що се отнася до периодичните проверки, трябва да се проверяват функциите на автомобила, а не да се отделя толкова внимание на подмяната на резервните части или на резервните части. Единствено когато се, са използвани на резервни части, за които няма типово одобрение, би следвало да се установи неизправност. Член 12, алинея 1. Добре е, че се предвиждат изисквания за квалификацията на извършващите проверката. Държави членки, които са предвидели по-високи изисквания, би следвало да могат да запазят тези изисквания. Би следвало да се насърчава и надлежното обучение на извършващите проверките. За да се осигури съпоставимост на проверките, би следвало да се приемат общи стандарти за сертифициране, като например се въведат нормите ИСО. Трябва също така да се създаде и обща платформа за обмен на информация, до която всички заинтересовани страни да имат неограничен достъп. Европейската комисия трябва да докладва на Европейския парламент за практическото изпълнение на това предложение и за неговото въздействие върху вътрешния пазар. Както знаем, действат строги нормативни изисквания за отработените газове. Ето защо и проверките трябва да са точни, за да се установи нивото на изпускане на отработени газове в атмосферата и да се спазят екологичните изисквания. А що се отнася до тежкотоварните автомобили, към тях са приложими някои от предложенията за лекотоварните автомобили. може да се запазят предложенията на господин Каринс за проверките в страни на транзит. Благодаря на господин Гланте. Господин Крамер, повече или по-малко съм съгласен с казаното от господин Гланте. Приемам и предложенията на докладчика. Мисля обаче, че Комисията по промишленост и енергетика би следвало в становището си да се спре и върху някои аспекти, които би следвало да се обсъждат предимно в Комисията по транспорт. Трябва да се отчете безопасността на движението по пътищата, като обаче предвидените мерки следва да са съразмерни спрямо целите на разпоредбите. Мисля, че тук трябва да излезем с становище. Трябва да отговорим на въпроса, например, дали Що се отнася до по-стари превозни средства, трябва да се извършват годишни технически прегледи. В Германия, например, има такова изискване, но към момента няма доказателства за това, че тази мярка, т.е. по-честите технически прегледи на по-стари автомобили, допринася за безопасността на движението по пътищата. В Германия по-малко от 1% от пътно-транспортните происшествия се дължи на технически неизправности. Като се има предвид това, мисля, че изискването за ежегоден технически преглед на по-старите автомобили би вменило допълнителна бюрократична тежест. Бяха казани няколко думи и за достъпа до данни. Компетентните органи трябва да имат пълен достъп до данните от техническите проверки. Съгласен съм с това. Техническата проверка не би следвало да бъде проверка на съответствието с изискванията от типовото одобрение. Проверката би следвало да е насочена към установяването на неизправности, които са заплаха за безопасността на движението по пътищата. Но трябва също така да сме наясно, че разпоредбите за безопасността на движението по пътищата спадат към прерогативите на държавите членки Тоест, не можем да предписваме на проверяващите в държавите членки кога да спрат от движение един автомобил и на какви основания. Това спада към прерогативите на държавите членки. Един източноевропейски превозвач чието тежкотоварен автомобил не отговаря на съответните технически изисквания, вероятно само веднъж ще може да премине през Германия. Това е така, защото в Германия има строги изисквания за крайпътните технически проверки. С други думи, можем да оставим на пазара да урегулира този въпрос. Не мисля, че обхватът на разпоредбите трябва да включва мотоциклетите. Трябва да се проучи доколко не спазването на техническите изисквания за тези превозни средства е заплаха за безопасността. За целта трябва да се извършат съответните проучвания. Не мисля, аз лично, че приложното поле на разпоредбите би следвало да включва мотоциклетите. От това би проистекла допълнителна административна тежест. Като цяло, според мен, становището е добро. Благодаря ви за него. Мисля, че в крайна сметка ще можем да изготвим един добър текст от името на нашата комисия. Благодаря на господин Крамер, господин Проди. Позволете ми първо да благодаря на докладчика. Нека изтъкна, че трябва да насочим проверките най-вече към определени модели на поведение. Така ще допринесем за стабилността в целия отрасъл. Ще трябва също така да има възможност и за въвеждане на сигнална система – за ремаркета може да се въведат и определени ограничения за скоростта. Трябва да се следи за спазването на ограниченията за скоростта. Доклада е в, в върви в правилна посока. Разбира се, той може да бъде усъвършенстван. В него се съдържат данни, които са особено важни да запазим. А, данните от прегледите, било в електронен вид, било на хартия, това е особено важно. Защото когато едно превозно средство е проверявано много пъти, няма как да знаем какви са резултатите от тези проверки. А, тези данни са особено важни за безопасността на превозното средство. Знаете днес, че снабдяването с резервни части, а фалшивите резервни части са цяла катастрофа в Европа. Защото когато а, бъде вложена една неистинска фалшива резервна част, тя уврежда безопасността и това може да бъде установено при техническия преглед. Затова необходими са строги мерки за ония, които продължават да участват в трафика на фалшиви работни а, резервни части. Този, он, измамниците трябва да знаят, че има санкции и тези санкции трябва да бъдат строги. И още два аспекта, за които става дума. А, става дума, че всеки водач на превозно средство, трябва да бди за доброто състояние на превозното си средство. Като водачът е отговорен за техническото състояние на превозното средство. А, примерно аз отивам а, между Кале и а, Великобритания около 2 милиона тежкотоварни автомобили а, минават. И а, там а, хората понякога седят а, по два месеца, защото не чакат, защото не са в добро техническо състояние техните превозни средства. Трябва да се знае, че преди всичко отговорен за безопасността на превозното средство е собственика. Разбира се, водача също трябва да бъде отговорен, но главната отговорност трябва да носи собственикът на превозното средство. И още нещо – по отношение на дискриминацията по национален признак. Не искам а, да се разпростирам по този въпрос, но ще поканя комисията да дойде а, кале и да види а, тежкотварните превазни средства, които минават по тунела под Ламанша и с фериботите. Няма да е много трудно да установите, че има камиони, които са в отлично състояние и други, които са в много лошо състояние. Струва си да дойдете, да видите хилядите а, тежко товарни превозни средства, които минават през Кале за Великобритания, за да се уверите в състоянието на нещата. Благодаря. А, комисията? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за тази възможност. Поздравления да вашата комисия и разбира се преди всичко за докладчика за впечатляващата работа, която е свършена по този технически е, въпрос, който понякога е и много емоционален. Много важно е, че по един спокоен начин е разгледан въпросът и са добавени редица елементи, които е, несъмнено ще бъдат добавена стойност, която вашата комисия по промишленост е, ще допринесе. Ние сме готови да подкрепим всички изменения, предложени от вашия докладчик. В някои случаи, като се имат предвид е, а, извънредно голямата тежест, която вашият е, а, докладчик вменява на ефективността на информационните инструменти, имаме някои съмнения примерно използването на електронната информация и платформа между страните членки. Подобна платформа все още не е напълно действаща. Е, трябва да се признае, че редица елементи все още не са на лице, но общо зато ние подкрепяме това, което се предлага. Сега във връзка с това, което се спомена в рамките на дискусията преди няколко минути – да, наистина трябва да продължим да работим върху дефиницията на историческите а, превозни средства. Работим много активно по този въпрос с колеги, вашите колеги от Комисията по транспорт. По отношение на инспекциите, някои от вашите колеги предлагат, че те трябва да бъдат по-строги, като се включат позовавания на стандартите ИСО. Това предложение също подкрепяме. Колкото до по-нататъчното увеличаване на отговорността на собствениците на превозните средства. Депутатът от Калепо вдигна този въпрос. Това вече фигурира в предложението, но ако ви искате а, а, включване на подобно изискване, ние не възразяваме, това може да бъде важен елемент от а, документа. И във връзка с това, би ми се искал вашия докладчик да признае, че там, където става дума за фалшифициране на данните от, на тахометрите, трябва да има съдебни санкции, които трябва да са свързани с подобни нарушения, с които да се наказват подобни нарушения. Искаме това да се каже особено категорично, че това, и това е един от елементите, които застрашават безопасността на някои от превозните средства, които се движат по нашите пътища. И накрая, два аспекта споменати от някои от, от депутатите. Това е нещо, което не е свързано с. комисията няма желание да осложнява системата, но има доказателства, че по-старите превозни средства са причиняват повече катастрофи има експоненциална зависимост между а, възрастта на превозните средства и броят на катастрофите, в които те участват. След 6 или 7 години, независимо е да се вмени задължение превозното средство поне един път годишно да се представя за технически преглед. Както знаете, мотоциклетите стават все по-сложни, в тях се влагат все повече нови технически средства и данните, които ние сме събрали от проучването на пътните происшествия, явно показват, че годишните технически прегледи за тези превозни средства са също абсолютно необходими, за да можем да повишим пътната безопасност в полза на всички участници в движението. Тоест, ще приключа като кажа, че ние подкрепяме и изме, предлаганите изменения значително ще усъвършенстват предлаганият текст. Благодаря. Имате думата за заключение. Господин Карис. изглежда, че сме а, на прав път. Независимо от това, от коя страна са изказващите се, това е добър признак. Искам да спомена едно-две неща във връзка с това, което комисията а, каза. Представителят на комисията а, а, има съмнение по отношение на платформата за информа... и те платформата за обмен на информация. Ние знаем, че тя не работи и затова подчертаваме това в нашето становище. Ако ние от парламента не бием тревога по този въпрос, няма кой да го направи. Затова смятам този въпрос, че трябва да се запази в проекто становището. По отношение на съдебните санкции, това е 19 член, втори параграф. За периодичните прегледи за проверка на техническата изправност. Тук въпросът е малко философски ако искаме да спрем пренавиването на тахометрите, какво? Трябва да възложим много строги, строги наказания, но знаем и от други области на правото, че строгите наказания не винаги предотвратяват престъпленията. По-добре е да направим фалшификациите невъзможни. Ако, проме, ако обменяме информация по отношение на данните на тахометрите, тогава няма смисъл те да се пренавиват. Това ще стане безмислено и тази практика ще отпадне. Тоест трябва да предотвратим а, нарушенията, а, първопричината за нарушенията. Да, електронните тахометри а, и обмяната на информация ще направят именно това. Сега за отговорността на собственика и отговорността на водача. Според мен и двете страни споделят отговорността, но в крайна сметка катастрофата, за катастрофата е виновен или най-малкото катастрофата участва водачът. Но разбирам и вашата гледна точка. Накрая ще благодаря на всички. Благодаря. Председателката ще напомня, че а, а, на обед 31 март е срок за внасяне на изменения. На 11 април ще а, разглеждаме измененията, а в пленарна зала ще гласуваме становището през юли. А сега, а, госпожо Тоя, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е удоволствие да представя този доклад по собствена инициатива. Разбира се, разполагаме с недостатъчно данни и затова само ще ви направя едно обобщение на това, с което разполагаме. Колегите може би ще разширят темата, която е много богата и която се нуждае от по-голямо внимание от страна на европейските институции. А, нека да ви напомня какви са предишните етапи на тази работа. Най-напред имахме резолюция, одобрена почти единодушно от парламента, с много голямо мнозинство. Това беше време на предишният парламентарен мандат. По нея работи комисията ИМКО и тя е свързана с въпроса за социалната економика. Не става дума само за кооперациите, но и за други а, организации с идеална цел, а, а, които хвърлят мостове между е, социалното благосъстояние е, на населението и е, реалната економика. Тези организации са твърде специфични по своя характер. Тяхната цел много често е създаване на работни места. Те а, имат много силно, силно социално измерение – Тоест, много по-силно при тях е застъпена въпроса за солидарността, отколкото при други предприятия с економическа цел. И именно подобни предприятия, подобни организации са основа на социалният аспект на економиката. Комисарят Барне направи предложение, което бе одобрено. Има предложения, които се отнасят специално за кооперациите и за организациите с идеална цел. Говорим много за социалната економика, но много често нищо конкретно не се прави. Именно за това е важна тази работа на парламента. Предложението сега е много по-конкретно. И затова се опитваме да привлечем вниманието на Европейската комисия към проблемите в тази област. Казах, че някои от предложенията са съвсем конкретни. Надявам се, че чрез предлаганите изменения Колегите ще помогнат за усъвършенстване на текста, за да видим от какви точно инструменти се нуждаят кооперациите. Докладът се занимава преди всичко с кооперациите и тяхната роля е за превъзмогване на кризата. Става дума за промишлени кооперативи, които произвеждат стоки, а много пъти предоставят и услуги а, с, с, социален, но из, с социално измерение. Тоест, трябва да видим по време на криза каква трябва да бъде тяхната роля и дали тези а, кооперации са, а, представляват тежест за нашите економики или са предимство или са актив, на който може да се разчита. Промишлените кооперативи, които предлагат, произвеждат стоки и предлагат услуги, имат свой принос в брутният вътрешен продукт на страните. Но на тях трябва да се обърне внимание и по две други причини – има и други кооперативи обаче, от, с социални по своя характер, които се оказаха така твърде устойчиви. нивото на заетост в тях се запази, запази се и тяхната производителност или в много случаи тя се увеличи. Така че дори в условията на криза тези кооперации успяват да преодолеят трудностите, с които се сблъскват. И може би тези трудности ги правят дори още по-устойчиви. Една от техните цели е създаването на работни места. Този вид кооперации не само, не само устояват на кризата, но техният растеж е по-голям и по-бърз, отколкото на останалите предприятия по време на криза. Т.е. те помагат за нейното превъзмогване. Е, така че именно а, поради кризата а, хората а, опитват нови видове а, производствени организации от типа на кооперациите. Може би е, това е начин да се променят, е, промени организацията на някои търговски дружества, които изпитват е, трудности. Защото някои дружества им произвеждат качествени стоки, обаче страдат от кризата и вместо да изпаднат в неправоспособност или да фалират, биха могли да възприемат методите на кооперациите. Това въжи за Германия и за Франция. Наблюдаваме го и в други страни. В Дания и в други страни. Това ме малко очуди, но може би защото не бях запозната с а, действителността там. но там кооперациите се занимават и с други неща, примерно с менеджмент и много пъти помагат за избягване на фалитите. Първото, което парламента трябва да направи, е да помисли за преструктурирането на предприятията. Това е тема, която е засегната в докладата. Има и други предложения, но ми се струва, че вече а, изчерпах времето си. А, още минутка-две. Обяснявах колко важна е тази тема. Ecco, l'esperienza ci dice che il che fare possono essere strumenti finanziari ad hoc, accompagnamento con може, разполагаме с финансови измерения, инструменти, с различни начини на финансиране. Може да се използват пилотни проекти. Има различни начини, за да подпомогнем дейността в тази дейност. Но за всичко това ще се спрем, когато обсъждаме измененията. Благодаря, господин Кенчан за три минути. А дето ла Патриция... Благодаря, госпожо председател. Това, което каза Патриция, бе съвсем изчерпателно, поне към този момент. В момент на криза виждам откъде идва интересът на комисията и на парламента към това въпрос. и във връзка с това, което чухме току-що, искам да повдигна един въпрос, а, който не бива да изпускаме от поглед. Аз подкрепям създаването на стимули и изобщо насърчаването на такъв вид интегриране на работата и на предприемачеството. Именно това е добре да се постигне днес и през идните месеци. Не бива обаче да забравяме опита от миналото. Трябва да се уверим, че този вид система не подрива основните правила на стопанската дейност. социалната економика някакси ще бъде маскирана, скрита и, и би, могла, би могла да бъде в ущърп на, конкурен... на конкуренцията. Това не е някаква абстрактна тревога. Това е нещо, което сме виждали в миналото. Та инициативата не бива да да е в разрез на тези е, принципи. Е, гъвкавостта обаче в една система на кооперация може да създаде условия, е, така че да избегнем в бъдеще е, проблеми, свързани с заетостта и труда. Да, мисля, че трябва да съчетаем интересите на предприемачите и на е, работниците И, и така ще можем да излечем максимални ползи. Ще създадем, ще, ще дадем положителен а, принос. Което ще е от интерес за много предприятия, които в момента изпитват затруднения. Председателката, благодаря. Сега господин Проди, две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Патриция Тоя е и аз за доклада. Съгласен съм, че трябва да обърнем внимание на този въпрос, защото стигнахме до етап, на който се обръща голямо внимание на корпоративната социална отговорност. Става въпрос за предприятия, чието акцент пада върху хората, а не върху капитала и печалбата. И се надяваме тези предприятия да са в състояние да докажат, че всъщност могат да работят за общото благо на обществото. Има обаче една слаба страна при такива предприятия и това е капитализацията. мисля, че организациите на предприятията, кооперациите трябва да подходят към този проблем. Имаме сближаване и сливане на много предприятия в Италия по-конкретно. Преминаване, имаме преминаване от много организации, раздробеност към единна организация. Така че, е, вероятно, тези нови предприятия, укрупнени предприятия да поемат отговорност. Такъв вид отговорност, за да гарантират ефективно управление е, на базата на общите принципи на корпоративната социална отговорност. нещо, което вече се институционализира с цел да доведе до, общото, до постигане на общото благо. Комисията сега. Благодаря. Госпожо председател, аз съм от Генерална дирекция предприятия и по-специално звеното, което се занимава с социалната економика и по-специално с кооперациите и то от 20 години вече се занимава с това, това звено. През последните 10 години смятаме, че успяхме да разработим една политика, която вече е в състояние да гарантира на кооперациите равни условия на работа в сравнение с традиционните капиталови предприятия. Доклада на госпожа Тоя обхваща всички области, в които все още има място за прокарване на нови идеи. Ние разбираме, че докладът е насочен най-вече към държавите членки. Е, естествено, обаче комисията е готова да помогне за изпълнението на подобни мерки. Много се радваме, че Европейският парламент е готов да си сътрудничи с нас, да ни подкрепи морално в прилагането на тия мерки. С удоволствие и ние ще си сътрудничим с госпожа Троя по отношение на прокарването на тези нови идеи. Благодаря ви, председателката. Благодаря. Крайният срок за внасяне на предложения за изменения, но извинява се председателката. Госпожа Тоя пак има думата за заключителни бележки. Благодаря. Искам съвсем накратко да благодаря на колегите, не само на тези, които се изказаха, но и всички други, които и по-нататък ще споделят идеите си, докладчиците в сянка и всички останали. Трябва да се подобри. има какво да се подобри в доклада на базата на коментарите на комисията и ще се обърна към комисията. Да, естествено, че трябва да си сътрудничим. Аз знам, че комисията работи доста по този въпрос, но смятам, че наистина тази а, промишлена политика трябва да се укрепи, трябва да се изведе на преден план. От това ще спечели промишлеността в Европа, заетостта, така че ще продължим да си сътрудничим с вас, но бихме искали е, е, комисията да излезе с някои по-категорични предложения, които ние да подкрепим. Председателката. Крайният срок за внасяне на изменения е 21 март на обяд, 25 април гласуване в ИТРЕ, а през юни ще се гласува на пленарно. Май. С това приключваме работата по тази точка от дневния ред. По силата на 70 е член от правилника на парламента. Сега ще получим информация за текущите тристранни преговори. Господин Кройцман, 5 минути. Thank you very much, uh, Mr. Madam President. Благодаря, госпожо председател. 29 януари тази година се проведе е, триалогът, разгледахме различни въпроси, разпределението на бюджетните средства. 60% предложи парламент, 55% съвета, разликата не бе голяма. Един по широк въпрос беше свързан с административното бреме. Парламентът поиска да се съсредоточим върху този въпрос. Съветът пък е, е, иска да се прави разлика между административна тежест и регулаторна тежест. Е, зелените обаче се противопоставят на това. В момента се обсъжда дали и двете понятия да се включат в крайна сметка. За нас е много важен инструмент за гарантиране на заемите, но позицията на парламента и на съвета е сходна, практически еднаква. Това, което ще се постигне обаче, трябва да бъде в съответствие с целите за 2020 година. После съветът изрази тревога, че може да има припокриване на усилията, с което да се увеличи допълнително административната тежест. Делегирани актове и комитологията е, съгласиха се двете институции, че това е деликатен въпрос и трябва да се разреши на политическо ниво целевите групи парламента прие предложението на комисията, а пък съветът е заличил списъци от 11-та точка в един, от преамбюла. После туризма има съгласие, консенсус за реформи в туризма и разликите в мненията между на двете институции не са никак големи. Сега, в момента се готви работата за 9 април, следващата среща по триалога. Сега не е ясно доколко експертните групи са приключили работата си, така че може да има закъснение ако не успеят експертните групи до 9 април да си свършат работата. Ето това е информацията, която мога да ви дам. Сигурен съм, че ще се стигне до решение на все още откритите въпроси, както с комисията, така и с съвета. Благодаря ви. Благодаря. Господин Кройцман за информацията. Сега господин Калфин, понеже го няма, вместо него ще се изкаже колега. Заповядайте. Днес представлявам немалко колеги, но за мен няма проблем. От името на Ивайло Калфин мога да ви кажа следното. Три странните разговори започнаха през декември миналата година. Бе прият и доклад. Бе проведена и първа официална среща с генерална дирекция Конект и Кипърското председателство. На 17 януари и на 18 февруари се проведоха още две срещи за тристранни разговори. Следващата среща ще се проведе на 25 март. Целта е да се постигне общо споразумение за текста като цяло. В член 6 се визира ролята на безпристрастния орган, а в член 11 се предвижда изключителен